Bien. Nous allons ouvrir notre... Откривам заседанието. Уважаеми колеги, искам да ви благодаря за това, че сте тук в понеделник след обед. Можем ли да приемам дневния ред на заседанието ни? Струва ми се, че няма възражения. Както ми се струва, че няма възражение по отношение на протоколите от заседанията ни от 2 октомври вие разполагате с тези протоколи. Ако не постъпят възражения, считаме, че протоколите са приети. В съответствие с дневния ни ред за днес след обед, сме предвидели размяна на мнения по проучване, възложено относно измерението на равенството между половете в политиката на ЕС на сближаване. Знаете, че принципа за равенството на половите и недискриминацията е хоризонтален принцип за всички фондове и всъщност се ползва от приоритетност при инвестициите. Но за нас е трудно действително да се дадем сметка за това по какъв начин политиката на сближаване, различните видове фондове, кохезионния, регионалния и проче, допринасят за намаляване на неравенството между половете. Именно поради това ние преценихме, че е важно да бъде възложено специфично изследване по тази тема. И както вече споменах на предходното ни заседание, това изследване беше възложено от предходния състав на комисията Реджим и през февруари 2019 година беше предоставено. Мануела Самека Лудовичи ръководеше този проект. Тя е от Института за социални изследвания от Милано. Искам да й благодаря за това, че присъства тук сред нас днес след обед. Това изследване прави анализ много детайлно по какъв начин принципа за равенство между половете, за равенството между мъжете и жените ще се прилага през 2014 се прилага през 2014-2020 и какво може да се направи за периода след 2020 година. Затова за нас е много важно да ви изслушаме днес, тъй като сме в преговори за многогодишната финансова рамка. Освен това, това изследване ще ни помогне да направим равносметка по какъв начин се е прилагал този хоризонтален принцип, е, да видим какви са положителните резултати и да разберем какви са слабостите по изпълнението му. Това е важен дебат, дебат, който е актуален и ние все повече наблюдаваме по какъв начин е, принципа за не дискриминация, както и измерението на равенството между половете присъства в европейските политики, в частност в политиката на сближаване. На този фон бихме желали да ви слушаме и ви давам думата госпожо Лудовичи за около 20 минути, след което се надявам да проведем много пространен дебат. Добре, благодаря много. А, както знаете, целта на това проучване бе да се оцени начина по който измерението, свързано с равнопоставеността на половете, е станало неразделна част от кохезионната политика на Европейския е, съюз в е, програмата до 2020 година. Основната ни цел бе да направим оценка на начина по който това се отразява всички етапи на цикъла на политиката, на нейното разработване, реализация и мониторинг. В ръцете си държите този огромен материал. Първата, първа, първият свитък е самия доклад, а след това имаме и анекси. Като методика възприехме подхода на опростения подход към равенството между половете, с чиято помощ успяхме да направим оценка на начина по който кохезионната политика може да подкрепя политиката на равенство на половете в отделните етапи на разработка и реализация. След това да направим оценка на това направихме анализ на политическите документи, както и на статистическите данни, с които разполагахме по отношение на разпределените бюджетни средства. След това за тези основни а, заинтересовани лица, съответно служителите, които работят по програмите, НПО-тата и така нататък. След това подбрахме няколко конкретни казуса, държави членки, е, които направихме е, един общ преглед на социално-економическите условия е, с оглед равенството на половете по отношение на заделените с това средства и за да осигурим териториално покритие на държавите членки. Избрахме Германия и Франция като представителки на континент континентални страни, Италия и Испания, като представители на южната част на нашия съюз и Полша и Румъния на източната му част. А, също така Ирландия и Швеция Швеция като представител на скандинавските страни. А, това е един обширен доклад, а можете да, го, а, да се запознаете с него. Той е от най-големите по отношение на а, предмета си. И така, преди да се спрем на това, което е свършено вече, е важно да подчертаем, че в този програмен период от 2013-2020 година а, няма конкретна нормативна уредба, която да подкрепва да, хоризонталното включване на проблематиката на равенството на половете, изключение на член 7 а, от а, общия регламент. А, там а, се изисква от държавите членки да имат добро а, адми... добър административен капацитет и да имат стратегии, за да подкрепят включването на равенството на половете. Предварителната оценка трябва да оцени мерките, които са планирани с оглед на а, равенството на половете. Съответните е, организации и институции, които се занимават с тази тематика, трябва да бъдат включени в е, комите, комисиите по мониторинг, които пък от своя страна трябва да прилагат принципи на, е, на подбор, които да не дискриминират между половете. Длъжни са също така да изградят система за мониторинг, която да дава разбивка на данните при възможност по полове и след това да се представя и реализацията от гледна точка на равенството на полове. Това са общите изисквания, които са валидни за всички фондове. Европейският социален фонд съдържа конкретни изисквания, в частност възприемайки един двоен подход за равенство на половете, т.е. мерки, които да подкрепят равенството между половете при достъпа до работни места, гарантирането на равнопоставеност при определено заплащането и така нататък. Има добра рамка, що се отнася до нормативното уреждане на, тема, на темата, но има и някои слабости през този програмен период. В частност, липсва конкретика на заложените цели в другите фондове, изключение на Европейския социален фонд. Въз... Възприемането на двойния подход, двустранния подход е доброволен акт при реализацията на фондовете за регионално развитие. Освен това няма изискване за всички фондове да се води статистика била тя в разбивка по полове при възможност и също така залагането на показатели за равенство между половете при различните действия, като например при Фонда за регионално развитие. Като цяло, кохезионната политика има много висок потенциал да подкрепя равенството на половете. Трябва да подчертаем, че този потенциал не се отнася само до Европейския социален фонд, но и за фонда за регионално развитие и Кохезианния фонд, където може да се подкрепят важни действия а, например, там, където се идентифицират а, разминавания, неравенства между половете по отношение на изследователската дейност, има и сегрегация по отношение на а, полето на специализация на изследователите, но също така и а, да се насочат а, действия а, към преодоляване на слабостите в здравеопазване и другаде в този фонд има а, възможност за подкрепа в областта на ИКТ и транспорта. Има големи разлики в начините по които се използват ИКТ и транспортните системи от мъжете и жените. тоест, при планирането този тип а, инфраструктура може да се планират а, действия. А, също така по отношение на малките и средни предприятия, там има голямо разминаване по отношение на предприемачеството при жените и мъжете. Следователно бихме могли а, да а, очакваме по-голяма подкрепа за жените а, в а, усилията им да станат предприемачи, както и по-голямо а, присъствие на жените сред управленския състав. Има и друга, други области, където може да се направи много, а именно в подкрепа на социалната инфраструктура, социалните предприятия, най-различни типове инфраструктура, насочени към предоставяне на грижи. А, сега, може много да се направи по равенството на половете и е, в една сфера, която и прилича на пръв поглед на неутрална, но може да се направи много а, за равенството на половете. За да направим оценка за потенциала на фондовете е, социалния и за регионално развитие, е, за включването на тази тематика, ние класифицирахме категориите, е, като направихме списък от 123 е, области на инвестиционни действия и е, преценихме къде има възможност за пряко или косвено въздействие, което е високо или средно високо. Ако се класифицираме тези области и се запознаем с общите бюджетни разчети, които виждаме в набора данни за кохезионната политика, виждаме, че редица от дейностите могат пряко или косвено да подкрепят равенство на половете и то в висока степен. Ако разгледаме, не знам дали можете да виждате а, цифрите, но разбира се, очакванията а, са в областта на социалния фонд 93%, но и в фонда за регионално развитие, където има 55% потенциал средствата от Фонда за регионално развитие, косвено или пряко, да подкрепят равенството между половете. Т.е. потенциалът е много висок. Ако разглеждаме тези бюджетни средства, които по държави пряко или косвено подкрепят равенството между половете, което е цифрата от дясно, можем да видим, че а, държавите, които заделят повече е, за тези области е, на действие са в скандинавската част на Европа, също така Холандия, а, Белгия и а, Австрия, докато тези страни, които най-малко средства заделят, а, е, за това са основно и в източната част на Съюза, като най-малък дял а, са, имат те при Румъния. Ако погледнем а, разчетите, за мерки, които са пряко насочени към равенството на половете и подкрепа за жените. А, това е в частност отрасъла за подкрепа на жените в областта на заетостта. Има доста данни, в които данните са на разположение в доста държави членки, както е видно от графиката. И като че ли в Полша са предвидени най-много средства, милиони евро, в, преки, инвестирани в преки мерки за равенство на половете, но ако разгледаме какъв дял имат тези средства, към общия размер и особено в социалния фонд, където са като цяло най-много средствата. Виждаме само 1,5% най-високия дял е в, при, е, в Чехия 7,1%, Австрия, Гърция и Словакия. Друг един показател, който можем да видим – в открития набор данни за кохезионна политика. И трябва да кажа тук, че много малко са данните, поне бяха малко през 2018, когато направихме това проучване, за да направим оценка с оглед на равенството на половете при разпределението на средствата, примерно във фонда за морско дело и рибарство и така нататък а, про, броя проекти, в който се подкрепят а, усилията на жените за а, вписване в пазара на труда са доста. И когато ги разгледахме тези данни, е, получихме ги края на миналата година, когато е, имахме данни, които се отнасяха към 15-16 година, се оказа, че има 500 е, и 5600 такива проекта а, за борба, примерно, с а, стереотипите по отношение на половете на пазара на труда и така нататък. А, а, 62,3% има за това отношение 15% е за подкрепа на жените и девойките при професионалното образование. Тоест, в голяма степен това са основно средства от социалния фонд с малък е дяла на другите фондове. Повечето от половината от тези проекти са в Германия. Така, това са данните, които ам, с които разполагаме на европейско ниво по финансовите разчети и броя на проектите. Повече от това не можехме да направим. Какво направихме? А като следваща стъпка избрахме няколко държави членки и на базата на техния опит разработихме ка... примерни казуси. Там има а, споразумения за партньорства. Избрахме 28 оперативни програми тези държави членки, за да видим какво е обещано и какво е свършено. Какво се оказва? Като цяло, партньорските споразумения в тези държави членки а, демонстрират а, много убедителна оценка на наличието на проблематика а, за равенството на половете, т.е. като цяло има общи твърдения, казва се равенство на, между половете е много важно, имаме партньорско споразумение, ще направим всичко възможно в подкрепа на равенството, но след това няма никакви индикации, които да насочват към начина за реализация на тези политики. Например, не се вижда как да се очертаят критерии и процедури за подбор, за да се подкрепя това равенство или органи, които се занимават с равенство на половете, как да бъдат те подкрепени, да извършват мониторинг на реализацията на тези програми. Тоест, думи, думи, но съвсем малко конкретни насоки за начина по който това а, да се реализира. И ако разгледаме оперативните програми а, в контекста а, на конкретиката, винаги се прави оценка на пропуските, на слабостите, но малко се прави за преодоляването им при реализацията. Особено по отношение на Европейския фонд за регионално развитие. При социалния фонд има а, конкретен приоритет а, за дейност, но почти нищо няма в фонда за регионално развитие в тази посока. И макар, че в различните страни има големи разлики, един положителен знак е, че във всички тези 8 страни се вижда напредък в сегашния програмен период в сравнение с предходния. Много от тях са разработили конкретни инструменти за подкрепа на включването на тематиката за равенство между половете навсякъде. Например, има координационни органи, които извършват мониторинг на реализацията на оперативните а, програми и споразуменията за партньорство по отношение на реализацията на мерките за насърчаване на равенството между половете, например насоки имат за управляващия орган и за бенефициентите на проектите – така, щото да се повиши тяхната ефективност в посока реализацията по отношение на равенството на половете. Освен това, има кампании за обостране на обществения поглед към а, тази проблематика и изграждане на по-добър капацитет, защото тук е нужен конкретен специфичен капацитет за това как тематиката за равенството между половете да стане хоризонтална, т.е. да е част от всички програми. Тук ви представяме данни за класификацията, за която говорих преди малко, за да видим по какъв начин тези 8 страни, пряко или косвено свързаните с равенството между половете бюджетни средства, са използвани и сме ги разгледали в казусите. Виждате, че има 6 страни, където се а, забелязват по-големи данни, отколкото средното за Европейския съюз, което беше 55%. Това е в а, Италия, Франция и а, Ирландия и така нататък, където делът е много по-висок, но в Полша и Румъния относителният дял е под средното за Европейския съюз. Нямам слайд за това, но искам да подчертая, че има и някои интересни примери за добри практики при реализацията на Европейския фонд за регионално развитие те са, а, не са големи като размер, но интересни, защото показват, че и там може да се работи в тази посока, а не само в социалния фонд. Например, във Франция се насърчава професионалното обучение в транспорта и логистиката, а, работейки с а, профсъюза а, Федерацията на транспортните синдикати. Тоест, обучението в транспорта и логистиката а, а, се включва в а, такава една мярка за изграждане на капацитет и обучение. В Испания има доста програми за подкрепа на предприемачеството сред жените, в които се включват а, а, всички а, търговски камари. А, в Швеция а, има програма за информация по тези въпроси, основно в лесовътството. В Италия е, има териториални споразумения за насърчаване равенството между половете с участието на бизнеса, търговските палати, местните общности за подкрепа на повече работни места за жените по места. Тоест и частните субекти се включват в разработката и прилагането на тази политика на пазара на труда. Сега, Както се очакваше, направихме едно проучване сред заинтересованите лица в интернет. Включихме 42 разпо... организации респонденти и 23 при изготвянето на казусите. А, това са неправителствени организации, организации в областта на равенството. А, тук а, на основните силни а, моменти а, са а, спазването на разпоредбите от член 7. А, вниманието към тематиката се подобрява. А, в, при прилагането на програмите по фонда за Кохезионния фонд в кохезионната политика. Искам да подчертая, че предварителните изисквания за равенството между половете, предварителните оценки и вниманието към тематиката в оперативните програми са много важни инструменти е, за това да се насочи вниманието към възможностите за ползването на този подход. Не е само в Европейския социален фонд, но и при други фондове. Основните слабости отново са, че има голямо разминаване между програмирането и реализацията. В много случаи равенството между половете се смята за един а, външен пример – който трябва да се, принцип, който трябва да се спазва, но не се съзнава, че равенството е от решаващо значение за економическия ръст има хоризонтален характер не се свързва само с социалните и ценности. Много са проучванията, които сочат, че държави, където равенството между половете е видно в всички аспекти на економически и социалния живот, показват по-добър темп на растеж Друг проблем е а, общото съзнаване. а, на тематиката. И това се признава от всички заинтересовани страни. Те казват, че често не само управляващите органи, но и бенефициентите, бенефициентите не знаят как да работят с това понятие много може да се работи там. Друг въпрос е липса на политическа воля и ангажираност. Все по-малко се обръща внимание на равенството на половите в различните области на политика. Така, това ще го прескочим и минаваме към а, изводите и полуките, защото това а, а, сред най-важните неща, които установихме. Какво можем да кажем в обобщение? Кохезионната политика има много важна роля, може да играе тази роля а, за лансиране на а, тематиката за равенството в широк кръг от области. Има конкретни мерки във всички тези области на действие, но може да служи и като пример, като тласкаща, движеща сила – а, в тази посока. Ето, пример, а, какво може да се направи е, на, а, в рацион, а, регионалните и национални политики тези а, практики, този добър опит може да послужи като пример за разработка на политиките. Има и проблеми, както казахме, разминаването между официалните декларации и реалното изпълнение, липса на компетентност, а, също така трудността да се включват организациите, занимаващи се с между половете а, в разработката и реализацията на програмите, както и слабият политически ангажимент. И така, заинтересованите е, страни, с които разговаряхме, е, с оглед на това какво се очаква за напред, казаха някои идеи за това дали може в следващия програмен период нещата се подобрят. Те казаха, че са скептични предвид на проекта за регламент, който, се, който е разработен миналата година а, според тях има липса на внимание към тематиката и а, съответно тази липса на внимание се пренася на национално и регионално ниво. Тоест изразиха притеснение, че и в новия програмен период а, подкрепата за равенството между половете ще е дори по-слаба, отколкото в а, сегашния период. А, препоръката в заключение е да се а, обръща по-силно внимание на тематиката и да има ясни насоки и подкрепа. Не само на думи, а и чрез а, инструменти, с чиято помощ да се подобри а, прилагането в практиката на този подход. Освен това, а, трябва да се а, поддържа тази цел за, за равенството между полото във всички оперативни програми след 2020 година за всички фондове, фондове а, за, например, като се включат задължителни приоритети а, при подкрепа а, на самите а, програми, при подбора, да запази а, пред това предварително изискване, защото дава допълнителни а, а, добри резултати, особено в държавите, където то а, не е фигурирало. А, също така да се работи с, с конкретни а, насоки и мерки а, с, с органи, които работят конкретно в тази област. Например, в Испания а, тази мярка е а, била приложена а, а, с а, голям а, ефект а, и на национално и на регионално ниво по отношение на средствата от а, Фонд за регионално развитие. Другият, а, другата препоръка е тези организации да се включват за всички етапи на програмирането. Да се казва не само, че те трябва да а, участват, а да им се предвиди място а, за участие да се подобри мониторинга и оценката при реализацията на а, мерки, като се е, задължат оперативни програми за да, да а, включват такива показатели а, за изпълнението на целите. Че това означава не само разделение по полове, а да има и мониторинг за това какво се прави за а, а, да има такова равенство и също така да има силна политическа воля, както на европейско, така и на национално ниво към тази темо, тематика. Ще спра тук и ще а, е, а, е, очаквам да вашите запитвания. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, госпожо Лудовиче, за предоставената информация. Тя беше много ясна. Тя ни даде много върху което да мислим за постигане на целите, свързани с недискриминацията и за отчитане на измерението за равенство между половете. Това изследване беше представено в постоящ подходящ момент, тъй като в момента нашата комисия води дискусии. Ние отчитаме и песимистичната нотка, която внесохте в края на своето изказване. Има също и опасения, че има отслабване на вниманието към това измерение. И трябва да направим нуждото, за да разсеем съмненията на онези, които имат такива основателни притеснения. Давам думата на колегата Римо. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Лудовичи, за интересния анализ е, и за материала, който ни предоставихте. Е, той е голям, не успях да го прочета е, в подробности, но много внимателно ви слушах. и разбрах, че равенството между половете е тема, за която не мислим непрекъснато, когато съставяме на различни текстове. А това е нещо, с което искаме да се съобразим навсякъде. Също така с интерес забелязах, че правите във вашия анализ извода, че текстовете, по които се работи в момента, които комисията вече е подготвила, не очакват на вашите очаквания – в смисъл такъв, че равенството между половете е залегнало много по-малко, отколкото очакваме. Е, също е така в изводите прочетох нещо, което ми се стори много интересно и а, е, а, е, за това пишете на страница 105, че а, виждате конфликт между стремежа в по-простото боравене с документите и едновременното взимане предвид неравенството между половете. Ние се стремим да не правим по-лесно използването на фондовете и точно поради тази причина се губи стремежа за равенство между повече. Искам да ви попитам защо това е така. И втория ми въпрос е по какъв начин могат да се свържат двете цели, да се заложи е, повече мерки за равенство между половете в текстовете и едновременно с това да се упрости работата с фондовете. Благодаря. Merci beaucoup. Благодаря ви много би искал да ви помоля да отговорите незабавно на въпроса на нашия колега, така дебатът ни ще бъде по-динамичен. Да, очевидно е, има противоречие, тъй като проблемът е в това, че няма достатъчно познание за изпълнението на този принцип на равенство между половете по отношение на всички фондове всъщност не е чак толкова трудно, тъй като има на разположение много разработени през годините инструменти, които помагат да се види къде е необходимо да има намеса и по какъв начин можем да се намесим, какви показатели можем да използваме, какви критерии, какви процедури за подбор и прочие. Идеята, е, че опростяването означава да се съкръщават е, определени аспекти не е много добра идея, тъй като този фонд може да стане по-слабо ефикасен. А тези фондове до сега бяха много важни за равенството между половете, особено в държавите, където този въпрос не се считаше за проблемен. Така че има разводняване с е, въвеждането на идеята за упростяване. Благодаря ви много. Моника Вана има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря много на авторите, както и на госпожа Лудовиче, за това, че ни представи това отлично изследване, което предоставя много информация. Ние като група на зелените отдавна настояваме за такова проучване и се радваме, това вече е факта. Ние гледаме много сериозно на констатациите, направени в него, защото това показва, че имаме какво да свършим. От една страна, интегрирането на въпроса за равенството между половете трябва да бъде по естествен начин вплетено във всички стратегии и политики на Европейския съюз. И това проучване, както и ние виждаме, че на етап програмираме това съществува в споразуменията за партньорство и прочие всички внимаваме дали този аспект е включен, но липсва информация не толкова в Европейския социален фонд, но по-скоро в Европейския фонд за регионално развитие. Ние като група на зелените искахме да има точно такова проучване, защото искахме ясно да се подчертая по какъв начин да се прилага принципа за интегриране на равенството на половете във всички политики. Комисията сега има задачата да излезе с предложение, а новият комисар да направи конкретни предложения за това, по какъв начин да се гарантира изпълнението на интегрирането на равенството на половете в политиката на сближаване, защото това е един от най-важните инвестиционни инструменти, с които разполагаме в Европа. Освен това и за интегрирането на равенството между половете. Вие вече споменахте, че има два стълба, две възможности, целеви действия, както и а, хоризонтални цели. Остава да се свърши още много работа. Мога да кажа от моя личен опит, че експертите с които съм разговаряла, казват, че можем да се страхуваме от връщане назад от това, което вече е постигнато, т.е. ситуацията е тревожна и това проучване трябва да послужи а, като сигнал и за нашата парламентарна комисия да гледа много сериозно на тези въпроси и да се постигнат съществени подобрения най-вече как конкретно да се прилага в регионите, в градовете, равенството между половете в кохезионната политика. Един от проблемите, на който вече обърнахме внимание по време на преговорите, по регламента за общите разпоред, общо приложимите разпоредби – Поставила съм въпроса в Комисията за равенство между половете, както и в Института за равенство между половете. Те знаят всичко това. Ние трябва да работим заедно с Комисията ФЕМ, за да можем да използваме сегрегирани данни в кохезионната политика, защото ако такива липсват, ще бъде много по-сложно да направим конкретни предложения, да излезем с конкретни инструменти за подобряване на ситуацията. Вие вече направихте някои препоръки. И няма да ги повтарям всички, но най-важното за мен е да има ясни насоки за прилагането на инструментите за равенство между половете, както да се подкрепи дефиниция на национални и регионални стратегии за равенство между половете, да има мерки на местно, регионално равнище. Вие вещо също подчертахте е важността на използваните в предходния програмен период предварителни условия, изисквания. Ние трябва да увеличим натиска върху комисията с настояване да излезе с конкретни предложения за подобряване на положението в най-скоро време. Благодаря ви много. А, Изабел Бенжемер. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо Самек, за вашето представене. Една от е, е, целите на Европейския парламент е да създаде равни условия, възможности на всички граждани на образование, на благоденствие, е, на достъп до пазара на труда. Затова е много важно да има такава, такова равенство за достъп до възможности. Вие казахте нещо за жените предприемачи за онези е, жени, които започват предприемаческа дейност, е, които реализират подобни предприемачески проекти, но се натъкват на доста проблеми, когато става дума за достъп до кредити. Имат и други ограничения, например, когато става дума за създаването на ново предприятие в Европа. Можете ли да ни кажете в какво се състои разликата между трудностите, изпитвани от жените предприемачи и мъжете, които се намират в същото социално-економическо положение или са на същата възраст? Каква е разликата в този смисъл между мъжете и жените, когато става дума за създаване на едно дружество в Европа? Благодаря ви много. Госпожо Лудовичи, бихте ли отговорили на въпросите на колегата? Аз не разполагам с данните пред себе си, но ЕГЕМ, Европейският орган за равенство между половете, с който се сътрудничим, има такива данни. Там има именно акцент върху данни, свързано с предприемачеството сред жените. Обикновено жените имат проблеми, свързани с достъпа до кредити, нямат достатъчно разработени мрежи, нещо, което е важно за да се прави бизнес. Освен това, те се насочват определено към конкретни сектори. Освен това, има и проблеми, свързани с балансирането на личния и професионален живот, защото ако сте предприемач, означава да работите много дълго и да имате затруднения с постигането на баланс между личния и професионален живот. В това изследване също се посочвам, че обикновено начина по който жените правят бизнес се различава от начина по който го правят мъжете. Има повече внимание а, върху възможности за печалби и развитие в средносрочна и дългосрочна перспектива. Освен това, те нямат много голямо желание да поемат прекомерен риск. За това е важно да се има предвид и подкрепата, която трябва да се окаже. Когато говорим за по-слабо развити държави и предоставянето на микрокредити, винаги тези микрокредити се насочват към жените, защото те не поемат много рискове и гледат към бъдещето, към бъдещите поколения. Освен това, те обикновенно създават социални предприятия, насочват се към социални услуги, В най-новата литература се посочва, че се цени високо това повече жени да участват в бизнеса. Така се създава повече равновесие в стопанската структура. Освен това, се привнасят и нови подходи към правенето на бизнес, нов начин да, да се инвестира и прочие. Тоест създава се а, разнообразие, което е нещо важно но и в е, нашето изследване се съдържат някои данни в това отношение. Благодаря. Давам колегата на ГИД. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо, за много интересното изследване. Това, което вие казахте накрая, не го възприехме като група Обнови Европа, като препоръка, по-скоро като а, знак за тревога. Нещо, което а, трябва да е на нашето внимание, за да няма връщане назад през едните години. Работата а, за равенство между половете а, е свързана тясно с а, равенство а, за достъп до възможности тъй като има несъответствие. И това е много тревожно, когато няма равенство на шансовете. За това наша колективна отговорност е да обърнем внимание на тези въпроси в политиката на сближаване. Ние бихме искали да е едно положително взаимно проникване. Когато сте разглеждали ситуацията в различните държави, вие сте обърнали внимание, а ето на това трябва да се обърне внимание, на това трябва да се обърне внимание във всички държави членки. Какво може да кажете по отношение на добрите примери, които можем да следваме? За отговор Да, има биене на тревога, тъй като е занишено вниманието към тези въпроси през последните години, особено след голямата криза. Проблемите се изместиха, въпросът за равенството между половете вече не беше на преден план – и това е свързано с ресурси. Имайте предвид също, че е, жените са по-образовани от мъжете, т.е. ние инвестираме в тяхното обучение и след това разхищаваме техните умения, след като те нямат възможности да правят е, бизнес или да се занимават с научни изследвания. Що се отнася до добрите практики, в доклада ние сме посочили някои примери, защото действително има много интересни добри практики. Обръща се, например, внимание на равенството между половете в сектори, които обикновено не обръщат внимание на този въпрос, например горското стопанство или транспорта и прочее. Също създаването на органи, които наблюдават изпълнението на принципа за равенство между половете, половете в оперативните планове. Така че може да се види какво действа, какво не и могат да бъдат възприяти мерки чрез обучение, чрез техническа помощ, чрез различни инструменти. Както вече споменах, има вече множество разработени инструменти, които могат да бъдат използвани. Проблемът е в това, че често на национално и регионално равнище няма особено а, познание за това какво може да се направи с кохезионната политика, така че трябва да се подобри а, разпространението на знания, да, да се подобрят също инструментите, да се осигури помощ в а, тези области. но не бива да се счита, че това е нещо, което сме го свършили вече и че няма нужда повече да му обръщаме внимание. Шведският експерт каза, че дори в Швеция, където равенството между половете е много силно развито, продължават да се нуждаят от подобряване на знанията, споделяне на информация между органите, особено също и в Фонда за регионално развитие. Благодаря, Александра Гиз. Има думата. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на немски. Първо, благодаря на госпожа Лудовичи за това интересно изследване. Искам да започна с един коментар. Много често ставаме е, е, с впечатлението, че ам, има разходи за равенство между а, а, половете. Но има ли средства предназначени само за жени или само за мъже? Няма неутрални разходи, примерно разход, при, в разходите за инфраструктура. И ви благодаря, че го споменахте. А, има значение дали се е, строи нов път или се проектира трамваен маршрут, дали пътя минава покрай детска градина и така нататък, защото мъжете и жените минават по различни пътища в града. Това трябва да се вземе предвид, за да стане ясно в чия полза се изразходват средствата. Територията на източна Германия, особено селските е, райони, там са засегнати от голям отлив на население и то е, от отлив на млади образовани е, хора. Във вашето изследване е, казва ли се е, дали инструментите, с които разполагаме, може да се използват за подкрепа на тези региони, за да могат жените да не ги напускат? И имате ли наблюдение в рамките на вашето изследване дали и други райони са засегнати от тази тенденция да бъдат напускани от младите образовани е, жени? Е, мисля, че вие споменахте, че е, остават в сила формалните критерии, заложени в регламента, но също така видяхме, че а, знанието е на лице, то просто трябва да се разпространи и да се приложи на практика. И мисля, че това ще бъде задачата на бъдещия комисар а, да действа активно в тази посока, да дава предложения, да подкрепи политическата воля в държавите членки и да работи за разпространяването на личното знание и ноу-хау, например, сред, в, в управленските среди може да се разпространи положителния опит на а, Испания, на тамошните НПО а, и така нататък. Това е важно и също така имаме нужда от а, мониторинг а, и а, а, данни за половата, т.е. статистически данни разбити по полове, за да знаем къде отиват средствата. Мисля, че по този, ако не го направим, ще пропуснем шанс за економическо развитие, за приобщаващо економическо развитие и устойчиво економическо развитие. Т.е. за развитие на нашата економика, която не натоварна около околната среда с допълнителни въглеродни емисии. Трябва да се възползваме от този шанс в резултат от промяната на пазара пазарите в следствие на дигитализацията. И мисля, че ако успеем да направим да постигнем економически растеж, който да зачита равенството между половете, ще дадем голям шанс и на изостаналите райони. Роза Дамато. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря ви за изследването. Два въпроса имам. Само го прегледах, изследването заедно с предложенията. Е, имам въпрос във връзка с Европейския социален фонд, е, който може би се използва в най-голяма степен за равенството между половете, защото а, е, а, жените а, много често са унези, които търсят работа и то не каква да е, а съвместима а, с семейния живот. Някои държави очевидно са постигнали по-голям напредък, примерно със следобедно обучение, други не са. И тук могат да ни помогнат средствата от социалния фонд. Аз също бих искала да помоля за агрегирани данни. Бих искала да разбера какво какви и колко работни места са създадени със средства от социалния фонд, какви прослойки от населението са обхванати, от кои райони. Има разлики в начина по който се третират мъжете и жените в економиката. Какво може да се направи за премахване на тези разлики? Равенството между половете насърчава социалното включване, образователни мерки и така нататък. Всички те са насочени към хората. Така че Европейски социален фонд е наистина от ключово значение за разликата между половете. Също така фонда за регионално развитие, той също е, е много важен, защото той финансира а, научни изследвания и тук а, данните, за които вие помолихте, биха могли да бъдат а, много а, полезни. Също така. А, Във връзка с транспорта, жените използват повече обществен транспорт от мъжете, следователно те трябва да имат по-лесен достъп до този транспорт, имат нужда от осветление, от сигурност, безопасност и така нататък. Тези неща също са важни за равенството между половете, а не са развити до този момент. Що се отнася до баланса между работата и семейния живот, това наистина е много важен въпрос за жените, но не само за жените. И за мъжете е важен. Вярно е, че е, не трябва само да казваме, че имаме нужда от инфраструктура за грижа за децата и за възрастните родители. Трябва да се работи за създаването на съответната инфраструктура. И когато се изграждат такива услуги, трябва да се имат предвид и въпросите за равенството между половете. Зададохте въпрос във връзка с развитието на селските райони. Направили сме такова изследване. Развитието на регионите и демографската структура а, са в тясна връзка. В селските райони структурата е такава, че самотно живеещите възрастни жени са преобладаващи, така че е, е важно и това да се знае. Важно е да се знае какъв е големия проблем, какви са нуждите и да намерим начин да им отговорим, а не просто да кажем равенство между половете, защото равенството между половете има специфични изражения, които се нуждаят от специфични мерки. важно е винаги да гледаме през перспективата на равенството между половете, защото само така ще намерим решение, иначе просто няма да видим каква е разликата. Благодаря. Констанца Крел. Благодаря ви. Извинете ме, че закъснях и не можах да чуя встъпителните думи, но проследих дебата не искам да слагам катран в кацата смет, но а, Когато говорим за регламента за общоприложимите разпоредби, трябва да заложим събирането на данни по различни индикатори, но да го направим така, че да не увеличаваме бюрокрацията, защото в момента голямата бюрокрация е основната пречка пред използването на средствата от европейските фондове. Политиката за равенство между половете трябва да се осъществява на регионално равнище. И успяхме да заложим равенството между половете като хоризонтален критерий и в регламента за общо приложимите разпоредби. Това, че ние тук си говорим, това е едната страна на нещата. Не знам дали щяхме да успеем да заложим по-строги изисквания в регламента за общите разпоредби, дали те щяха да получат мнозинство. Сигурно, но това е само парламент. Аз обаче не съм сигурна, че държавите членки са готови да приемат предложенията, предложени от нашите прогресивни души. Изобщо по време на преговорите е много трудно да се постигне напредък по такива теми, които са много важни за парламента, а равенството между половете е именно такава тема. А, и е важно да направим така, че резултатите от едно такова проучване да не останат само тук в парламента, а да бъдат представени на регионите, за да може и там да се осъзнае проблема. Защото ням, няма никакъв смисъл от това ние в европейските институции да си дадем сметка за това, че има нужда от действие. Важно е това да стане и на регионално равнище, за да може това да залегне в мисленето на хората, които носят политическата и економическата отговорност отговорност по места. Европейския социален фонд с течение на времето успява все по-добре да включи този въпрос. Европейския фонд за регионално развитие също включва компонент за равенството между половете. Това е много добре но не мисля, че това може да стане само по заповед от Брюксел, защото по този начин само ще се натъкнем на съпротива. Трябва да отидем в регионите, трябва да започнем от там Може би трябва да пишем на местните парламенти, на общинските съвети, да им изпратим това а, изследване, да, да направим предложение, защото няма никакъв смисъл да заложим още индикатора и още няколко точки да предвидим в регламента за общите разпоредби. Мисля, че а, а, тази глава вече е приключена, понеже парламента вече изготви своето становище. Мисля, сега, че сега трябва да поработим работим в регионите, за да може това, което е толкова хубаво записано в изследванията, да влезе и в мисленето и в работата в регионите. Мерси Благодаря ви много. Благодаря ти, Констанс, за това, че ни припомни този принцип, който проистича от реалността. Европейският парламент, според мен, не избягва от своята отговорност по този въпрос. По време на последните преговори Европейският парламент се бори за това да останат предварителните изисквания. Европейският парламент и днес продължава тази битка, за да се прилагат по-добре тези принципи. Действително вярно е, както се вижда от вашето изследване, че има различно положение в държавите членки, както и вътре в регионите. Ние очакваме от бъдещият комисар да обърне специално внимание на прилагането на този принцип. Това беше споменато и в едно от изказванията. Но Следващия комисар ще отговаря и за реформите. Надявам се да има прогресивно виждане за реформите, а да не става дума само за реализиране на структурни економически реформи. В зависимост от това, какви насоки ще се следват за реформите в държавите членки, ще трябва да се включи и този принцип за равенство между половете. Вие казахте много интересни неща, свързани с големият потенциал за подкрепа на равенството между половете в кохезионната политика, възможностите, които съществуват в рамките на Европейския фонд за регионално развитие – и ние трябва да свършим още доста работа от наша страна. Но започвам с въпрос, който е парадоксален. Вие казвате, че има притеснения и че дори може да има връщане назад в бъдеще по отношение на прилагането на принципа на равенството между половете в държавите членки и регионите. Но понякога оставаме с впечатлението, че този въпрос днес е много по- присъстващ в публичния дебат е, тук е, в Европейския парламент, който работи вече от доста години, но ние малко сме обсъждали тези въпроси. Всъщност през последните 10 години се обсъжда този въпрос. Е, сега това е въпрос, който се обсъжда от всички държави, във всички региони. Несъмнено е, че има трудности по изпълнението. И тук ние ще бъдем много внимателни и ще поемем своята отговорност. Благодаря ви за това изследване. Благодаря на колегите за този толкова богат дебат, който проведохме днес след обед. И сега ще преминем към следващата точка от дневния ред. Благодаря ви.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 директор на Евростат, че днес сте тук с нас. Преди няколко седмици годишният доклад за регионите беше разпространен от Евростат. Ние го следим с много внимание. И затова решихме, че е важно нашата парламентарна комисия да може да ви слуша днес след обед, и искам да ви приветствам с добре дошла сред нас. Благодаря ви, че приехме те нашата покана. Статистическата информация, както знаете, е от особена важност, за да се прави оценка и да се следи ефекта от кохезионната политика върху регионите. Евростат играе своята роля на европейско ниво за събиране на данни, за публикуването на статистически данни за целия Европейски е, съюз, събира национални, регионални, поднарегионални данни. Тези статистически данни на национално ниво се осъществяват на базата на една тристепена номенклатура, така наречените НУЦ. Тази номенклатура беше прията през 2003 година. Неодавна ние одобрихме усъвременяването й. Междувременно Евростат разшири обхвата на данните, които а, събира по тези НУЦ. А, те са определени не само на базата на броя на жителите в градските райони, в крайбрежните райони, в граничните райони, в островните региони, в планинските райони. Информацията е изключително ценна и тази информация, която допринася за изготвянето на доклад на Европейската комисия за развитието на регионите Комисията изготвя такъв доклад на всеки три години. През 2020 се очаква следващият доклад. Сега, госпожо Коцева, искам да ви дам думата да представите работата на вашата генерална дирекция, която допринася за разработването на политиките, както и да ни представите и издание 2019 на регионалния годишник на Евростат. Очаквам с огромно внимание този годишник и както всяка година, той се надявам, че отразява реалностите в Европейския съюз, както и нашите политики, тъй като регионалната политика в областта на здравеопазването, например, също в цифровата промпаст, са данни от изключителна важност. Благодарение на статистиката ние получаваме една снимка за това какви са разликите между регионите и нашата парламентарна комисия има за задачата, за своя задача да намали тези разлики. И така, преди да пристъпим към дебат, искам да ви дам за 15-20 минути да направите вашето встъпително изказване. Благодаря, господин председател. Ще мина на английски. А, аз иначе разбрах всичко, което вие казахте, но е, езикът е, на е, оперативна работа на Евростат е английския. Благодаря за поканата. За мен е удоволствие и чест да имам възможност да говоря пред вас защото а, това, което аз разбирам като цел на статистиката е, че ако статистиката не се използва, не сме си свършили работата. Затова много е важно да имаме подобен род презентации, както и вие казахте, за нашата работа, като взехте е, за повод издаването на е, нашия доклад за регионите, но също така и това, което се препоръчва, е именно да обменяме становища с вас и особено за да а, чуем а, и вас а, за това, че вие ползвате а, статистическите данни, че смятате, че това е важно и също така това, което казахте накрая, че е, е важно по какъв начин аспектите на равенството на половете може да се отразява и измерва чрез статистиката. Това много ми легна на сърце. И така ще ви запозная с тази презентация, изготвена от екипа на Евростат. Ще видите, че в нея се съдържа доста линкове. Тя ще бъде на ваше разположение, за да може да я ползвате по-нататък и ако имате въпроси, можете да ги отправяте към нас. Като начало искам да кажа, че разбира се всички данни, които получавате от Евростат, идват от нас качеството ни на статистическа служба на Европейския съюз. Друго важно нещо че е, Евростата е, се опира на две основи. От една страна на Европейската комисия, тъй като ние сме генерална дирекция там, както и генералната дирекция, с която вие примерно работите особено често, като генерална дирекция е Реджи, но а, и защото ние не можем да си вършим работата сами, ние работим с, с европейските статистически а, служби в държавите членки и базите данни, защото трябва да се събират тези неща на место. За това ние трябва да работим и работим много близко сътрудничество с тях. Ние сме едно обединено общество, една общност на статистиците в Европейския Ние сме 80 100 или 100 души, докато 50 хиляди са колегите ни в Европейския съюз. За това искам да подчертая колко са важни статистическите органи в държавите членки. Данните, които предоставяме, са особено важни. Тук сме ги представили по модерен начин, с изображения Започваме с кохезионната политика, която трябва да обясня на децата си какво правя, когато ме няма вкъщи, т.е. почти през цялото време, можем да им го обяснявам съвсем лесно. Т.е. ние събираме данни базата с данните за БВП е, на базата е, на покупателната способност. Този е термин моите деца едва ли ще го разберат, но разбират поне, че данните за БВП се използват за да се посочи кои са най-малко развитите региони, т.е. под 75% от средното за Европейския съюз. Това на практика са изходните данни за периода 2014-2020. По какъв начин започва реализацията на кохезионната политика? Т.е. трябва да се дефинират кои са популациите, които са прицел на нашите дейности. След това и другите параметри, които определят разработването на програмите. Всички се опират на БВП, е, важен измерител за економическите резултати. Друг нарастващ термин, който става все по-популярен, например при неодавнешните дебати за развитието в селските райони, в градските райони. Тези нови понятия е, очертават необходимото за статистиката. Така, например, за целта за устойчиво развитие, а това е една широка рамка, в която Евростат има основна роля, като и изготвя доклада за мониторинг там се откроява постигнатото от Европа по отношение на тези цели, които са за 2030 година. Една цел, която мисля е номер 11 на, на устойчивото развитие, се отнася до регионалното развитие. Господин председател, вие много добре представихте част от моите а, слайдове, като казахте, че разбира се, регионалната статистика се опира на дефиницията за регион. И а, е, тази прословута абревиатура НУЦ, която знаем, че идва от френски, а, номенклатура а, е, на а, териториалните единици, това е основа. А и години са нужни понякога на статистиците да обсъдят едно определение на термин. Ще ви дам а, пример а, и за това колко е трудно а, това определене, но искам да ви кажа, че това е една а, категоризация, която разделя европейските региони на 3, 1, 2 и 3. НОЦ-3 е, е най-големия и така а, надолу. Те се основават на броя на населението. В а, а, един регион НОЦ-1 има между а, 7 милиона души и може да си представите, че страни като Естония и Люксембург имат само един регион. А, НУЦ-2 са между 803 милиона и между 150 хиляди и 800 хиляди е НОЦ-3. Не е важно да помните тези цифри, важно е да знаете, че регионите в статистиката и като а, обекти на а, действие също се определят според населението. Друго важно нещо за тази класификация, което може, което може да ви помогне при анализа на данните е, че тези региони отговарят също на административните региони, като изходното ниво е НОЦ-3, което е най-низкото и, и го, говорите нагоре, добавяйки административни региони. Това е много важно, защото така само, не само а, цифровите критерии се а, е, съпоставят с това, но така и а, се а, е, решава на какво ниво ще се прилага а, е, конкретно, какво административно ниво ще се реализира дана политика. Друг а, въпрос е колко често се а, преразглеждат тези дефиниции, т.е. заложен е срок най-малко 3 е, години. И на всеки 3 години ние се обръщаме към държавите членки с питането дали според е, движението на населението или поради административни е, реформи се налага преразглеждането. Те ни информират, ние проверяваме обосновката, за прилагането на тези категории. След това се представя съответно новата актуализирана версия. Сега използваме версията от 2016 година. Какво означава това? Това означава, че списъка с регионите го фиксираме в 2016 година и тогава държавите разполагат с едногодишен срок да, да се адаптират, ако нещо трябва да направят в това отношение. И доклада започва след следващата година. Значи това две, но, класификацията НУЦ 2016 данните по тази класификация започва да се отчита за 2018. И а, така публикацията, която знае, ще видите и всички други бази данни на Евростат, вече отразява тази нова класификация. Не очаквайте революции. Тези неща в статистиката са относително стабилни и малко са промените в регионите. Сега предния слайд говореше за тези региони, които са най-близо до административното отделение на страната, но живота променя всичко. Има и различни политически приоритети, за това има други териториални единици, които вървят заедно с административните. Например, градовете. Все повече а, нараства населението на градовете. Имаме а, дневния ред а, за градовете. Тоест това, което е важно, а, работейки по тематиката а, за градовете, трябва да дефинираме какво значи град, а, кои са хората, които ходят в града за да работят. Тоест трябва да очертаем и тези а, хора, които ежедневно пътуват а, от, род... от дома си до а, града и се връща. Това се нарича функционален градски район и извинявайте, трудно понякога се разчита какво означава един термин и да се намери просто описание. Тоест, когато излезете от града и добавите а, близките административни единици, откъдето хората пътуват, за да работят въпросния град, град така стигате до метрополният район. Ще дам пример с Милано. Търсих примери е, Брюксел, в Люксембург. Примерно в града е, работят, е, живеят над 3 милиона души, но когато добавите околните населени места, стават 5 милиона – но ако включите не само тези, които пътуват за да работят в Милано, но включите и при а, прилежащите, близките населени места, където над 50% пътуват, а, а, получавате е, една огромна цифра, а, над 4 милиона. Това е много важно да се очертае територията като метрополитенски район. Това са хора, които ползват а, системите на града, транспорта и така нататък. Затова тези а, а, термини стават все по-важни. Имаме по подобен начин определение за селски район, отново на основата на плътността на населението и това, което наричаме схема на по, на населението, но това са технически термини. Искам да ви кажа, че ако имаме задача за напред, то тя е да направим допълнения към класическата статистика НУЦ-3 а, с а, а, терминология, която се опира на тези а, на нови а, понятия като градове, функционални градски райони, метрополитен пълни райони, за да добавим информация. Ето това е тук е един списък, един вид да ви ориентираме за това какви данни можете да получавате у нас и се надявам, че в бъдеще ще можем да нагодим това, което предлагаме като услуга по-добре и към вашите потребности. А, така, годишникът на Евростат е един вид нашата Библия. Е, та, имаме три такива. Едното е статистика за Европейския съюз, а второто е Европейския съюз а, а в света, в сравнение с а, други а, части от света. Не знам дали ще повярвате, третата е най-търсената, е, което е, е Евростат, регионалният а, годишник а, защото това за информация, която е най-близко до хората и до политиката, а може би защото е много трудно да се обиколят а, различните места, а, за да се вземе от конкретните източници на данни а, това, което ви трябва. Много по-удобно е да го намерите събрано на едно място. Иначе, като другия начин е да съберете основните моменти и да ги сложите е, в едно. А, имаме цифрови а, средства, може да, ми, да, ги, да сваляте съдържанието отделните глави по-отделно. Това е структурата на регионалните данни в годишника. Всички тези области, виждате, а, разполагаме с много теми. За вас е важно да знаете, че на основното ниво в исторически план, на което се публикуват данните, това е нивото нуц 1 На това ниво нуц 1 това е, е обикновенно областта, в която е, политиците на европейско, национално и регионално ниво най-често търсят е, информация. Всяка година, освен това, се спираме на две теми. Те се променят всяка година в тази годишното издание. А, имаме две такива теми. Едната е европейските градове, а другата е регионално и социално развитие. Това е много широка тема. На мен не ми допада именно поради нейната широта но начина по който дефинираме тази 14 глава е да а, помага да се откроят разликите и как а, разликите се увеличават или намаляват във времето, какво е станало. Преди имаше особено внимание към развитието на селските райони. Видяхме големи демографски социални промени сред населението на селските райони. А напоследък а, там има нови неща, нови тенденции. И искаме по този начин да покажем ситуацията в актуален план на регионите, за да подпомогнем при, и планирането на политическите действия в бъдеще. А, как може това да се използва, когато можете да погледнете годишника и както в, на хартия, така и на вебсайта може да видите, че освен данните имаме много карти. А, това съм го иллюстрирала. Може да го видите на следващите три слайда, но аз ще спра само на единия това може да бъде източник, а и то много лесно достъпен, е, за представене на събитията. Може да кликнете на регионите, това е на ниво НОЦ-2. Виждате, оцветяват се в различен цвят да си припомним на целите в стратегията за Европа 2020 година, да намалим броя на предварително напускащите образователната система. говорим за учениците а, сината част а, на картата показва тези региони, които вече са постигнали заложената цел, т.е. под 10% на предварително напускащи образователната система. В оранжево, по-светло виждаме тези, които още не са изпълнени. Целта, т.е. на европейско ниво, на, с един поглед вече може да откроите в коя част на Европа все още има нужда от засилени усилия. Това може да го видите и на територията на една страна. Там има различни цветове, което показва, че има и различия в отделните региони. Най-големи са различията в Унгария, Мога това веднага да кажа къде е Унгария. Там има най-различни цветове. България също. Виждате, че в столичния регион има а, вече постигнати цели, но останалата част от територията на страната малко изостава. Казах, ще ви дам три примера. Ето този пример е за а, брутният вътрешен продукт. Може да видите в Европа кои държави са постигнали най-високо ниво. синьо са показани тези, които изостават по отношение на БВП. И също така нещо интересно. Има тенденция в някои държави членки в столицата да се съсредоточава економическия потенциал, а, което означава, че столицата излиза в синьо, като в а, Словакия, а, например. А, това е тъй нареченото моноцентрично развитие, когато столицата е център на економическото развитие. Също време, но е, има и полицентрични страни, където не непременно в столицата има най-висок БВП, например Германия и Италия. И това са различни случаи, които естествено предполагат различни економически политики. И последната част а, на годишника а, с картите отново иллюстрираме ситуацията по отношение на заетостта и пак а, виждаме целите а, постигнати а, 75% заетост а, съгласно стратегията Европа 2020 година и тези, които още не са. И тук съм си отбелязала първото нещо, което ще кажа на моя екип. Статистика по полове. Освен тази карта, трябва да имаме и карта за заедостта на жените и съответно на мъжете, също така и по отношение на образованието. Това веднага ще им го кажа. Благодаря ви, че ми обърнахте внимание на тази тема. Видях го и при предната презентацията. Това е структурата на годишника. Преди да ви представя други статистически продукти, ще се възползвам от тази възможност. Може би това трябва да е последния слайд, ще го оставим за накрая. А, нека да останем на а, слайдовете за другите инструменти за комуникация. В допълнение към регионалния статистически годишник, ако ви трябват други продукти, които също много, много да ви помогнат във вашата работа, посетете на уебсайта на Евростат и дори използвайки търсачката на Google, ако търсите европейски а, градове и региони, аз не съм го пробвала, но ви препоръчвам да го опитате, ще излезете на основната страница на Евростат и там а, можете да а, направите достъп до най-различни такива инструменти. Ще се спра на три такива, които могат да са ви доста полезни. Според мен това лично е много полезно и аз смятам, че може да го ползвате ежедневно, нали, лично аз, това е моето мнение. Казва се My Region, моят а, регион. Може да го видите на а, вебсайта и да изберете вашия регион регионът, който представлявате или държавата, която представлявате, избирате си и, и съответно показателите, автоматично получавате графиката, получавате данните, съпоставка с останалата част от Европа или от света. Това е най-ползваното средство. Получавате по индикатори информацията, която най-много ви трябва. Но може би вашия списък не е пълен. Ние Имаме страшно много индикатори не е въпросът да ви залеем с хиляди показатели, а да ви дадем достъп до онези, които най-често ползвате, когато пътувате, когато разговаряте с гласоподавателите, много бързо да можете да се подготвите за вашето изказване, вашата реч или а, вашата а, работа. Влизате чрез телефона или приложението а, в My Region и получавате нужните ви данни а, друг а, такъв начин, това е различен начин на представяне на информацията, а, за иллюстрираните региони и градове. Тук а, избираме един регион и го сравняваме с останалата част от света. Тук имате всички региони и тук важното е да избирате показателя, защото това е темата, това е водещото като е, изберете тема или показател, получавате информация за всички региони. И тук може да видите също отдясно графиката, от тук предполагам трудно се вижда, и картата. И оттам може вече да започнете своя анализ, своите изводи, може да свалите графиката или картата, да ги ползвате във вашите презентации. Това по-скоро нещо, което е техническо, вашите асистенти и други могат да го вършат това. Но това е начин, който стимулира по-задълбочен анализ. И тук най-долу, макар че от тук не го виждате, има линия на времето. И ако а, а, штракнете там, може да видите еволюцията във времето на този показател, динамичен а, план и самата карта също динамично се променя. Това също може да е стимул за вашия анализ. Третия продукт се нарича Статистически атлас. Заглавието само говори за себе си, защото атлас е сбирка от карти и това ви предлагаме. Тук са събрани всички карти, които ползваме, които виждате в регионалния ни годишник, т.е. можете тук направо да си ги подберете за дадена типология, конкретен регион или тематично и а, лесно електронно да си свалите нужната карта и да работите а, по вашите задачи а, на тази основа. Нещо друго, което пробваме през последните 3-4 години, за да помогнем на нашите потребители, защото Имаме много оплаквания, особено от Европейския парламент, и аз абсолютно се подписвам по тях, че този вебсайт е много хубав за професионалисти, но трудно се ползва от хора, които не работят с статистика ежедневно. Затова едно от основните ни цели е да подобрим този аспект, улесним намирането на нужните данни. За това разработваме такива видео ръководства а, с продължителност няколко минути, а, където можете за няколко минути да а, се ориентирате къде да намерите данни за Евростат за регионите и градовете, например. И понеже в сравнение с традиционните методи ние сме по-модерни, проучванията сочат, че а, бюлетините, обикновените рекламни послания, които а, разпространявате а, сред хората, които следят вашата работа, дават добър резултат. И така, имаме само а, едно издание. Върнахме се пак към изданието, издаването на бюлетини. Имаме регионален брой за октомври. И там се опитваме да ви предоставям актуална информация за това какво се случва в момента и интересна статистическа информация, например, за даденият регион, избирателен или примерно планински, може да се абонирате и редовно да получавате тези бюлетини. Активно работим в социалните мрежи. Според нас социалните е, мрежи, особено младежите, е, ги използват именно за да търсят информация и статистическа. Това го осъзнахме и имаме място в социалните мрежи, което обикновено на английски публикуваме основните графики, които лесно могат да се превеждат на останалите европейски е, езици. А, така работим с европейската, останалата част на Европейската комисия и с държавите членки. И те ни казват, че това е много популярно, защото лесно може да се получи превод а, на тези данни. А, защо? защото ако искаме да достигнем до широка публика, ние трябва да ползваме националните езици. Това е начина по който а, се опитваме да достигнем до националната ни аудитория във всяка от страните членки, подготвяйки този тип а, изображения на а, различните езици. И така имаме също възможност да предоставяме подкрепа институционална подкрепа на е, Евростат. Имаме и офис тук в е, е, Брюксел. Основният ни офис се намира в Люксембург. Нашият стремеж е да сме в услуга и а, при нужда да а, правим извадки от данни или анализ на данни. Накрая на, на нашата презентация ще намерите линкове към всички тези инструменти, за които говорих и накрая искам да се върна към този слайд, който мо... моите колеги сложили някъде към средата, а именно изгледите. Какво ни чака за напред? В бъдеще, очевидно, регионалната статистика ще набира влияние, ще бъде все по-важна. Какво е предизвикателството тук и за Европа и за нейните региони? Когато искаме да задълбаем в по-малките териториални единици или искаме да раз, разбивки по а, пол, по възраст, по по-малки групи. Има някои ограничения, които се ползват а, традиционните статистически методи, като използване на големи масиви от данни, големи извадки и така нататък, защото това е много скъпо, но модерните технологии ни дават а, някои възможностите, наречените геокоординати. Както имаме геокоординати, когато се движим. Има такива за градовете. В статистиката се стремим да а, кодираме чрез а, географско позициониране всяка, а, примерно, сграда, защото имаме гео координатите на, на тази сграда. Това е много важно, защото по този начин може да направите очертание на всяко, е- всеки един обект като статистически. Например, областите а, а, и около а, Дунав, да речем, което може да е много важно, когато а, се планира или осъществява дейност а, по, а, свързана с природни бедствия. Това е сред нашите амбиции следващите 5 години да можем да даваме по-подробна географска статистика, като използваме информация за регионите, която да съчетава и географска информация. Имаме и преброяване. Информация за преброяването, което ще се извърши във всички държави членки в 2021 година. Тази информация е много важна и се надяваме така да получим много подробна информация, специално чрез тази специ... Е, комбинация между е, геопозиционирани и статистически данни. Имаме нужда добре работим, но това трябва да е нашата обща цел да работим още по-добре с различни ведомства, които се занимават с картография, с кадастър. Това е а, източника на нашите данни и също така имаме нужда от местни гласове, като, а, както и вие трябва да знаем от какво има нужда нашия потребител, за да а, направим и обосновка на това, което а, искаме да правим. А, с удоволствие е, ще е, чуя какво из, из, имате да споделите с нас, защото това е текуща проблем и много ще ни е полезно да ни посочите къде според вас има проблеми, има пропуски, а, за да можем да подобрим работа. Напред, благодаря. Merci beaucoup. Благодаря ви много. Благодаря ви, госпожо Коцева, за много информативната презентация. Сега пристъпваме към разискването. Давам думата на Мори. Thank you very much. Благодаря, госпожо генерален директор. Тъй като насърчихте, аз ще използвам моя роден език, финския. Така че ще кажа няколко думи на финския. Благодаря ви отново за изключително интересната презентация. Вие съвсем ясно представихте регионалната статистика, системата, как е конструирана, каква информация предоставя но бих искал да разбера по-конкретно дали изготвяте серии по време, по показатели, които показват регионалното развитие. В вашата публикация има много интересни статистически данни, които показват състоянието в определено момент от времето. Вие също изготвяте ли и серии във времето, които да посочват как е протекло развитието, какъв е успеха на кохезионната политика? Имате ли такива поредици, например за НУЦ 3? Госпожо генерален директор, защо са ни необходими тези времеви серии за НУЦ-3? Ние разглеждаме регионалното развитие в Европейския съюз и забелязваме, че има ситуации, при които Цялата държава е един единствен регион НУЦ. Но ако разгледаме състоянието с брутния национален доход, можем да го отчетем номинално, както и като го съпоставим с средното на европейско ниво. Същевременно регионите НУЦ-3 които са извън центровете, за сега са стабилни, дори са намалели в определени случаи. Освен това, ги сравняваме с средното ниво за Европейския съюз. Дали изготвяте подобни поредици, които да дават възможност по-задълбочено и, и по-детайлно да се види по какъв начин кохезионните фондове са били използвани и доколко ефикасно е било тяхното използване в съответните региони. Да, ние обсъдихме по какъв начин да процедираме след като изслушам въпросите. Благодаря ви много за много добрият въпрос, който поставихте. Има два елемента – които бих желала да опиша, които са много важни за тези времеви серии и предимството на печатните публикации е, че няма триизмерност. Ние публикуваме това, което имаме за годината. Затова трябваше да преминем към цифровизация за да може да подберете съответния регион и да можете да оформите такива времеви серии. Така че ние имаме такива. Въпросът е на какво ниво и какви показатели се прилагат. Най-често използваното ниво, на което са на разположение и данни, особено в економическата сфера, се отнася до НУЦ 2. За НУЦ 3 това е следващата ни цел, ако мога така да се изразя тъй като нямаме всички показатели на равнище НУЦ-3. Но за времевите серии те съществуват на НУЦ-2 нивото и можете да ги намерите в базата данни на Евростата. И искам да се спре на нещо, което е малко по-различно. Вие казахте също дали имаме показатели за оценка на успеха на политиката. Това е част, която е изключително важна, беше споменато и при предходното разискване, а именно какви показатели можем да разработим, за да се наблюдава постигнатия напредък. Това е дебат, който водим с Европейската сметна палата. Знаят, че ще имате гост от сметната палата утре и търсим възможности да се измерва изпълнението. Да, ние събираме информация, събираме данни, но трябва да има стабилна дискусия с експерти за оценка на кохезионната политика. Ние можем да участваме, но ние като статистици не можем да вземаме решение за това върху какво да се насочим в е, наблюдението, каква е връзката, какви са взаимодействията между определени действия и последиците, които наблюдаваме. Разбира се, ние можем да свършим нашата част от работата, но можем проактивно да обсъждаме с е, експертите сферите на политиката, за да се види какво точно желаете да се измерва и а, е, така да се види какви да бъдат показателите. Аз не засегнах този въпрос в презентацията, но Евростат е, играе важна роля в е, мониторинга върху подобни показатели. И това е много подходящо да се поставят тези въпроси преди следващата многогодишна финансова рамка и следващия програмен период за кохезионната политика. Необходимо е да се съберат данните, да се оформят по такъв начин, който да позволи вие да направите оценка на ефекта от прилаганата политика. Благодаря. Ние очакваме утре да имаме представител на Европейската сметна палата и ще разгледаме въпроси, свързани с критериите, за да се измерва ефекта от регионалната кохезионната политика. Това е истински а, така, важна тема. Сега давам думата на Алесандро Понца. Благодаря, Благодаря ви за направената презентация. Тя беше отлична и считам, че ще ни е много полезна като евродепутати. Искам да ви благодаря и за примера, който приведохте с Милано. Аз живея там и мисля, че е, е един добър пример за това, което наблюдаваме ежедневно, що се отнася до градските зони, разширяването на районите, което осложнява нещата. Въпросът ми е когато говорим за териториалното разпределение и за градските зони, за крайбрежните зони, всички тези конкретни категории, а ние знаем, че Евростат, парламентът и комисията не са обърнали достатъчно внимание на въпроса за планинските райони, т.е. вертикалния аспект. Колегите са ме чували да говоря по този въпрос по различни поводи, но аз живея в планински район и се надявам, че ще се обърне внимание на този въпрос. Има три провинции в Италия – Тилуно, Сондрио и още една, които се считат от италианската държава като райони, които имат много специфични планински характеристики. Начина по който е оформена територията не може да се съпостави с това, което съществува във Франция или в Германия. Има разлики, имат и различни проблеми, имат и конкретни потребности. Затова искам да попитам дали в бъдеще, като се има предвид това, което казахте за специфичните характеристики, ще може ли да се стигне до много подробни статистически данни? Дали ще се включи този конкретен аспект? Ние имаме Алпите, Австрия също има част от тази верига. Швейцария е територия, която е изцяло планинска. Разбира се, френските Алпи, но Пиринеите са по-различни. Тоест ще има съпоставимост между някои от районите, но вие обръщате ли повече внимание на тези аспекти, свързани с планинските региони? Защото се обръща внимание и на селските райони, но аз имам по-скоро въпрос за планинските райони. Да, аз се радвам, че съвсем случайно подбрах примера с Милано. Разбира се, аз не съм експерт, който да може да направи оценка на характера на политиката и дали тези, тези планински региони би трябвало да бъдат специфичен случай за намеса в сравнение с селските райони. Но ще ви отговоря чисто по статистически, тъй като това е един отличен пример – който потвърждава защо трябва да използваме геокодирана статистика. Исторически статистиката зависеше в известна степен от възможността да се събират данни. Разбира се, събирането на данните зависи от административната структура. В известен смисъл, когато се формират регионите, имаме класификацията НУЦ, винаги тръгваме от административна единица, която събира данните. Това може да е община, това може да е по-голяма район, област, държава, Европейския съюз. Т.е. ние следваме административната структура, тъй като нямахме друга възможност за събирането на данни. Но ако се използват геопространствените аспекти, за нас статистиците е важно да имаме тази база и когато имаме геокодиране, може да се групират, е, можем да, се формирам, да формираме границите технически, както пожелаем. И така това ще даде повече гъвкавост, по-голямо богатство на информацията, за да разполагаме с информация, на базата на която да се вземат в бъдеще решения за политиката и да се види какви точно региони да бъдат разглеждани. Това е важно. Когато се извърши преброяване на населението, види се какви са характеристиките на населението. Ако всичко това е геокодиране, може да разделите Италия както пожелаете, в каквито желаете части. Затова нашата техническа амбиция е да предоставим базисната информация, която да ви позволи да водите политически дискусии и да решите по какъв начин да формират, процедирате. Андрей Новаков има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо Коцева, искам да ви поздравя най-напред за вашата презентация и за работата, която сте свършили. До сега съм впечатлен и трябва да призная същевременно, че лекциите по стати... статистика в университета не бяха сред любимите ми, но слушайки ви, вие представяте един чудесен документ. Е, имам един простичен въпрос. Можем ли да получим, например, годишника под каквато и да е форма? Да, да, ние имаме екземпляри, може би те обаче няма да са достатъчни. Можем да предоставим повече. Разбира се, в цифров вид е, можете да имате достъп до него и да се го свалите. Ние живеем във времена, когато е информацията е най- ценното, с което разполагаме. И когато ежедневно валят е, фалшиви новини, ние се нуждаем от нещо, което да буди доверие, да е на научна основа, на базата на която да можем да вземаме своите решения. Вие казахте, че сте в социалните медии, в Twitter, в Facebook. И това а, информация, която е достъпна за всички в упростен вид. И това е чудесно, така че вървете в тази посока. Нашите отношения, имам предвид нашите отношения като парламент и Евростат, Евростат могат да бъдат доразвити. Ние редовно трябва да получаваме информация от вас, за да се подготвяме за дебатите, както и за изготвянето на бъдещите документи, доклади и прочие. Вие сте една от най-големите статистически служби в света можем да се възползваме от това. В Комисията по регионалното развитие, където работим ежедневно с региони, семейства, ниво НУЦ-3, дружества, училища. Знаете, че кохезионната политика засяга почти всички аспекти от живота на хората. И аз считам, че трябва да намерим един по-добър начин да доразвием нашето сътрудничество. Но с директори като вас, е, мисля, че можем да го направим бързо и много добре. Председателят Андрей Новаков е, има право. Именно това е причината, поради която искахме днес след обед да проведем това изслушване. Действително, трябва максимално да засилим сътрудничеството между нашата комисия за регионално развитие Евростат, тъй като, въпреки че статистиката ни казва всичко, тя казва много неща по отношение на регионалната ни политика. А малко са политиките реално, които да са толкова тясно свързани с статистиката, тъй като нашата политика зависи от категориите региони, които са свързани с статистическите данни. И данните, които вие представите, тяхното публикуване може да имат сериозни последици за образованието, за всички въпроси, които засягат регионалната политика. Така че данните, които предоставяте, имат конкретни последици. Ето защо Евростат е, е много важен наш партньор е, за Европейския парламент, за нашата комисия по регионално развитие. Вие сте една агенция, която е сред е, първите, която изслушваме в началото на всеки мандат. Благодаря ви. Благодаря ви много. Благодаря ви, господин Новаков. Позволете ми да кажа, че това беше чудесно изказване. Моята презентация беше насочена към вас, но ролята, която Евростат може да играе заедно с останалите партньори в борбата с фалшивите новини, е нещо, на което много държа. Ние работим в тази насока на базата на няколко допускания. Първо, че ни трябват партньори и нашата роля е да предоставяме данните, да може да се проверяват фактите, като от медиите, например, от членовете на парламента, които могат да използват тези данни като референтни тогава, когато комуникирате с външния свят. Ние започнахме това по време на предизборната кампания за европейските избори, заедно с няколко такива служби за проверка на фактите. Ние му казвахме 24-часова конкретна помощ, отговаряйки на въпроси с конкретни данни, които да им помагат също следихме дебата за европейските избори. На второ място, преди няколко месеца установихме тясно сътрудничество с службата за парламентарни изследвания, която играе много важна роля за предоставянето на информация. Ние трябва да разширим това сътрудничество, включвайки също и отдела по комуникациите, защото е много важно ако можете да улавяте нашите твитове е, или а, други информации, които представяме в социалните меси, медии, те да се превеждат на националните езици. Ние сме убедени, че не можем да вземем за даденост, че хората ще влязат в вебсайта на Евростат и ще съберат оттам информацията. Ние трябва да се изиграем нашата роля – това е шега или по-скоро моята лична мечта. Аз пътувам много, срещам се с много международни фактори. Говоря с шофьори на таксита, говоря, например, с... Когато ме запита шофьор тук в Европа и ми попита какво правя, той ми казва, че работя за Евростата. И те им казват, о, а, вие, вашите влакове винаги а, закъсняват. Тоест, те бъркат Евростат с Евростар. Така че, а, когато влизам в едно такси, казвам, а, се надявам един ден, когато кажа на един таксиметров шофьор, че е работя в Евростат, той да знае за какво става дума. А не да ми казват колко сме виновни за закъсненията на влаковете в Белгия или където и Франция, за да бъдем референтната служба за данни в Европа, ние трябва да работим ежедневно и трябва да видим как да се сътрудничим с Европейския парламент, тъй като имаме една обща мисия, именно демокрацията, начина по който ще я подпомагаме. Благодаря ви много за този въпрос. Благодаря ви колегата Буда. Благодаря ви, господин председател. Аз съм съгласен с моите колеги, които казаха колко важни са данните, които вие предоставяте. Без тези е, данни е, на нас няма да ни е възможно да защитаваме политиката на сближаване. Имам следните въпроси. Госпожо генерален директор, аз съм от Румъния в моята страна проблемите, свързани с миграцията, са сериозни. Повече румънски деца се раждат извън границите на Румъния, отколкото в самата страна. Няколко милиона румънци живеят извън пределите на Румъния. И в този контекст може да обсъждаме мерките на кохезионната политика, какъв е ефект от тях и доколко можем да ги засилим, за да задържим хората по техните родни места. Мисля, че трябва да подчертаем, че не просто работните места, а добре работ... платените работни места са важни, защото без тях хората напускат страната. Наблюдаваме го не само в Румъния, но и в цяла източна Европа. хората а, с висше образование, поради редица пречки в тяхната държава, а, емигрират и оставят вакуум. Ние не можем да изпълним множество проекти в Румъния, защото сме загубили работната ръка, която би помогна за изпълнението им. Така че миграцията по този начин засяга източна Европа. Имам доклад по собствена инициатива в Комисията по селско стопанство и в Комисията по регионално развитие се обсъжда този въпрос. Още нещо има а, разделение между половата, между мъжете и жените при миграцията, защото а, жените е, са големия брой от а, емигрантите. Те оставят а, децата си по родните а, си места. Така че това са а, неща, които трябва да се знаят конституира се ново правителство в Румъния преди 30 на минути и аз се питам да, доколко това ще засегне политиката, доколко ще можем да се възползваме от европейските средства и доколко ще можем да индивидуализираме тази политика, за да можем да задържим хората в Румъния. Благодаря. Благодаря. Друг Друга изключително интересна, но много трудна задача. Аз съм била директор на Статистическия институт на национално равнище, сега на европейско равнище, така че съм човек, работил в академичните среди, преподавала съм и в университета. Миграцията наистина е предизвикателство по отношение на националните ресурси, но ако слезете по-надолу на регионално равнище, ефектът е още по-дълбок и е там, там е по-трудно да бъде е, хаванат. Така че имаме голямо предизвикателство. Това е предизвикателство към класическия начин за изготвяне на статистика. Статистиката от този момент използва само национални данни. Но с това движение на хора, за да имаме пълна картина, трябва да обменяме информация с държавите, страните, в които заминават повече от хората, тъй като за Румъния и за България ние знаем в кои държави са най-големите диаспори. Испания, Италия, Обединеното кралство. Така че това отваря нови начини за правене на статистика посредством обмен на информация между националните статистически служби на двете държави. Трудно е да се направи тази стъпка, защото трябва да се съобразим с всичко, касаещо конфиденциалността и, е, и така нататък но бихме могли да обменяме статистика в най-общи линии, за да добием по-конкретна представа за миграцията. Но все още дължим на обществата пълната картина за това явление. Съгласна съм. И понеже работим с държавите членки, е, знам, че Румънския статистически институт, отивам е, в Букуреш през януари, е, че искат да започнат проект за коректна статистика за миграцията. Планираме да включим Световната банка и други държави, които се сблъскват със същия проблем. Имам предвид държави от източна Европа и надявам се да успеем да напреднем. Не е лесно, ако не се обменят е, данни между държавите членки, е, не може да се получи. Така че ние си говорим за обмен на е, данни, свързани с данъчното облагане и така нататък. Но статистиката някак си остава извън радара, не толкова в центъра, колкото при обмен на данъчна информация. Но мисля, че тази информация е много важна, когато говорим за миграционните процеси. Благодаря ви за този прецизен отговор. Нинас. Благодаря, господин председател. Благодаря за презентацията. Много беше интересна последния въпрос за последващото използване на данните. Андрей Новаков правилно каза, че вие сте един от органите, които събира най-много данни. И аз имам чувството, че тази служба е нещо като да имате много мощен компютър да работите с гвозди и чук. Толкова е лесно да се прави оценка на статистическата информация. И аз не съм никак доволен от това, че е, вие тук споменахте само БВП. Много странно е това, което е, видях. Хубаво е Евростат да има нещо альтернативно на БВП, за да ни показва а, нарастването на благосъстоянието по по-различен начин, не само чрез БВП, а, а с някакъв друг индикатор. И, и, или пък ще се придържате само към БВП, докато не ви дадат е, други политически насоки. И, и, или бихте подкрепили един такъв е, подобен подход към БВП да се добавят и други индикатори и какви биха могли да бъдат те? Thank you again. Very interesting question. Благодаря наистина отново много интересен въпрос, но също свързан с много аспекти. Първо искам да да, да ви кажа, че Евростат разполага с огромен брой данни и те трябва да се използват. Ако искате да имате пълната картина, изкуството се състои в това да намерите унази информация, която ще ви разкрие пълната картина. Така че не бихме искали да стимулираме да се използват данните на Евростат за научно-изследователски цели, за изработка на динамични инструменти, които да, да ви помогнат. Що се отнася до БВП, дори за момента БВП не е единствения индикатор, по който се измерват кохезионната политика, пък и други политики. Това е един от критериите за допустимостта на регионите. След това, когато обаче започнат да се изпълняват различните програми, се използват голям брой индикатори, като например безработица, образование на трайно безработните и така нататък. Така че БВП е просто един от е, индикаторите. И сега дебата за бъдещата кохезионна политика би трябвало да се състои тук, в тази сграда, заедно с комисията и съвета. А, и, нашата роля а, би била също на участник. Аз винаги е, настоявам Евростат да участва в дебата, за да може да каже кое може да се измерва и кое не. Защото е, някои хора искат да измерват БВП-то на улицата, на която живее. И, и го казвам така, това съвсем буквалния смисъл. И за това е добре да участваме в дебата, за да кажем кои индикатори могат да се измерват а, и кои не. А, понякога е много добре да се измерват някои неща, но на практика е невъзможно да се съберат данните а, за това. Ако изпратите въпросник с 100 000 въпроса, никой няма да отговори на тези въпроси, няма да получите още никаква а, картина. Така че това искам да ви кажа. Имаме информация, имаме а, индикатори, но как да се а, използва какво да се вземе за основа на измерванията, примерно за отпускане на средства или за нещо друго, това зависи от експертите, това не зависи от статистиците. Благодаря ви много и за Стелиус има думата за последния въпрос. Благодаря, господин председател. Аз ще се изкажа на гръцки. Благодаря ви много за изложението. Искам да направя един коментар и да задам един въпрос. Коментара ми е следния. Когато потърся статистически данни за областта, в която работя, е много трудно да намеря информация. Хубаво би било да имаме някакви насоки за достъпа до информацията. Това е важно не само за мен, но и за по-големи организации. Така, да, такова беше мнението и на колегата Андрей. Хубаво е да имаме достъп до информацията и без да сме част от голяма организация. И въпросът ми е следния, свързан с сътрудничеството между Евростат и 28-те страни членки. Как, е, е, как гарантирате, че данните, които получавате, са надежни е, и могат да се използват за проспективна статистика, статистика за бъдещето. Благодаря. Сега ще ви обясня. Вашия въпрос е много важен. Качествените данни, навременните данни са в основата на добрите решения. Ние работим въз основата на закон, който определя докъде се простира отговорността на Евростат и докъде на държавите членки в началото вие трябва да покажете, че вашата статистика, вашите данни са сравними. Тоест, работите с статистическата служба, за да се установи, че работите по еднаква методология и спазвате еднакви стандарти. Това е част от нашата работа. Някои от стандартите са заложени в различни регламенти. След това статистическите служби започват да събират данни, изготвят национални статистика. След това ние имаме набор от инструменти, който валидира и проверява. Като се започне от чисто математически цифрови е, тестове, някои от които се извършват автоматично, като се мине и се стигне до посещения в държавите членки, където извършваме проверки. Също така имаме механизми за взаимна проверка, при която държавата членка трябва да защити пред останалите държави членки начина по който е, е извършила калкулациите и така нататък. Понякога а, давам коментари, а, имаме законовото основание да кажем, че Евростат има резерви по отношение на качеството на тези и тези данни а, и след това държавата членка е задължена да а, а, вдигне тези резерви разпоредбите са различни за различните сфери, тъй като статистиката за всяка сфера е различна. Така работят нещата на, на практика. Това е, така да се каже, невидимата част от работата на Евростат, част, която е много важна, защото трябва да гарантираме качеството на данните, с които работим. Благодаря ви много, госпожа генерален директор. Аз няма допълнително да удължавам дискусията, която беше много а, богата, но вече а, закъсняваме с графика ни. Но искам искрено да ви благодаря най-напред за много информативния характер на вашата встъпителна презентация. Това беше много важно за депутатите, и то не само за новоизбраните, а и за онези, които са тук от години. За нас беше важно да разберем добре колко важни са статистическите данни, колко важна е работата, която се осъществява от Евростат. Дискусията също позволи, и това е може би най-важното, да се види колко важно въпросът за данните е от изключителна важност за европейската политика по-настоящем. Ще има дори отделен портфел, който ще отговаря за това. Това е важно за нашата комисия за регионално развитие, както и за останалите. Вие споменахте индикаторите показателите за изпълнение в частност. Това е също важен политически въпрос. Разбира се, ще е важно да продължи да се работи за тяхното отстояване. Благодаря ви отново. Ние ще продължим заседанието с заседание на координаторите. С това искам да закрия заседанието на Комисията по регионално развитие. Онези, които не са координатори, могат да се тръгнат. Аз също искам да ви благодаря за хубавите въпроси. За мен беше удоволствие тази размяна на мнение. Очаквам да се срещнем отново.